Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine... Уважаеми колеги, госпожи и господа, искам да поздравя с добре дошъл номинирания за комисар в областта на космоса и туризма, както и транспорта, господин Марош Шевчович. Целта на това изслушване е да видим доколко кандидат е компетентен, независим и отдаден на европейската идея. Ще видим и доколко той е запознат с бъдещия си портфейл. Членовете на комисията ИТРЕ по промишленост участват в това изслушване. Те ще задават въпроси, свързани с политиката по овладяване на космоса. Господин Шевчович вече отговори на вашите писмени въпроси. Те са раздадени на всички членове на съответните езици. Преди да дам думата на номинирания за комисар, нека да направя няколко коментара относно процедурата. Ще действаме по принципа на пинг-понга. С други думи, отговори ще се дават веднага след зададените въпроси. имаме два кръга от въпроси. В първата група ще участват координаторите. Всеки от тях ще има по 5 минути. Втория кръг от въпроси е за други членове. Те ще получат по 3 минути. Часовника ще върви отзад напред. Не забравяйте, че нямаме кой знае колко време. Ще виждате течащото време на екраните. Ще ви прекъсвам, ако не спазвате отреденото ви време. Същото въжи за номинирания за комисар, така че моля да се придържате към времето, което ви е отредено. В първия кръг от въпроси координаторите ще имат 5 минути. Въпросът не трябва да бъде по-дълъг от 2 минути и след това комисаря ще трябва да отговори веднага. Неговия отговор не трябва да бъде по-дълъг от 3 минути. Моля да не забравяте това. Тоест, колкото по-дълъг е вашия въпрос, толкова по-малко време ще има комисаря за отговор. Знаем, че мъдростта върви ръка за ръка с краткостта. Ако не сте използвали цялото си време за въпрос, ще имате право на допълнителен въпрос. Допълнителният въпрос обаче може да бъде само свързан с първия въпрос. Ако втория въпрос е различен от първия по своя характер, ще трябва да ви прекъсна като председател. Във втория кръг от въпроси ще дадем по 3 минути на останалите членове на комисиите. Още веднъж повтарям, колкото по-кратък е вашия въпрос, толкова повече време ще има номинирания за комисар за отговор. Във втория кръг ще позволя допълнителни въпроси, само ако има поне една минута останала от общо отпуснатите три. В заключение, нека да изтъкна, че има превод на всички официални езици, всички оратори могат да се изказват на родния си език. Комисаря има право да отговаря на който език поиска. Моля ви да не забравяте за преводачите. Не говорете твърде бързо, за да може да се преведе напълно това, което искате да кажете. Изслушването се излъчва в интернет и по-късно ще бъде налично и под формата на запис. Може да се обръщате към нас в Twitter с хештаг EPHearing. След тези практически съобщения давам думата на комисар Шевчович. Той е номиниран за комисар и сега ще има възможност да представи своето уводно слово, не повече от 15 минути. Много се радваме, че сте дошъл, господин номиниран за комисар. Ще говорите за мобилността в Европа. Ако искаме да има растеж в Европа, трябва да има мобилност и климата трябва да се защити. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, Когато се срещнахме за пръв път, господин председател, вие ми казахте, че устойчивата транспортна система е от огромно значение за вас. Вие също така споменахте своето желание, е, своята надежда, че е, завеса ще падне някой ден. Разбрах още тогава, че ние имах имаме обща история. Ние всички живеехме, вие и аз, отвъд е, Железната завета. завеса. Вие в Берлин, аз в е, Братислава. Младите днес не могат да си представят какво е Железната завеса, защото Европа претърпя през последните 25 години исторически поврат. Европа се разви и това развитие е особено видимо в областта на транспорта. За това това ще бъде мой приоритет. Мой приоритет ще бъде осъществяването на трансевропейските е, транспортни мрежи. Аз също съм бил кандидат за евродепутат, аз също съм избран, аз съм се срещал с много избиратели и знам какво ги вълнува най-много европейските граждани многократно ми, казвах, ми казаха, че се нуждаят от е, работеща транспортна инфраструктура. Европейския парламент е, умножи по три е, средствата за трансевропейските коридори. Мисля, че това е най-доброто постижение и най-доброто доказателство, че ние се вслушваме в желанията и нуждите на нашите граждани. Европа заслужава транспортна система от а, световна класа. С една дума, Европа заслужава едно, един устойчив гръбначен стълб на

обществото. Економическия растеж, създаването на достойни, устойчиви работни места е приоритет номер едно на комисията Юнкер и с нашите съвместни условия можем да постигнем тези цели. Очаквам с нетърпение да работя с, с вас, да допринеса за изпълнението ангажимента на председателя Юнкер, създаване на инвестиционен пакет от 300 милиарда евро, които да се използват по много ефективен начин. За това обаче са необходими добри проекти, много добро сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, добри професионални отношения с частния сектор, за да можем да извадим Европа от е, кризата и да създадем една първокласна инфраструктура достойна за Европа от 21 век. Целта е обаче не да подготвим Европа за необходимото днес, а за това, което ще бъде необходимо след 10, 20, 30 години. Това означава, че трябва да разгърнем интелигентна транспортна система, интелигентни транспортни системи, които да бъдат интегрирани, интегрирани мрежи, които да се основават на технологии, спътниковите и цифровите технологии. За да могат гражданите да си служат с, тези, с тази логистика, просто натискайки едно копче на смартфона си. 70% от европейците живеят в градовете и зависят от транспорта, независимо дали ходят пеша или се возят на автобус или карат а, велосипед. Така че а, създаването на една иновативна система ще допринесе за улесняване на техния живот и ще създаде същевременно устойчиво за 11 милиона работещи в сектора. Но какво можем да направим? Как, откъде трябва да започнем, за да постигнем това? Спомена, споменах европейските, транс, трансевропейските транспортни мрежи. Е, ще работя по всички коридори, ще се опитам да е, премахна всички пречки и е, ще, ще прилагам правилото използваш или губиш, за да мотивирам държавите членки. А, смятам също така да вдъхна нов живот на законодателните предложения, които в момента се обсъждат на четвъртият железопътен пакет или единното европейско небе. Знам обаче, че тези е, области имат и е, важни социални аспекти и будат много загриженост. Аз смятам, че тези проблеми могат да бъдат решени в тесен диалог с социалните партньори, защото в никакъв случай не можем да пренебрегнем социалните стандарти и постижения. Не можем обаче да имаме модерна транспортна индустрия без висока защита, високо ниво на защита на правата на пътниците. Дами и господа, европейс... единното европейско транспортно пространство трябва да включва всички видове транспорт. Железопътният транспорт е фрагментиран и трябва да бъде консолидиран с използването на системи като РТ, ERTMS. Е, трябва да е, се допитаме до Европейската железопътна агенция, за да ни помогне да обединиме 26 000 правила в едно модерно законодателство, защото по, по този начин ще предоставиме висококачествени и ефективни услуги на гражданите, като същевременно е, запазиме е, добри условия за функционирането на нашите производители. Е, в крайно време е да създадем единното европейско небе и да създадеме необходимите условия за нашите самолети да да използват най-краткия маршрут, а не да взимат най-дългия път и да а, са е, еметори на емисии CO2. Така че аз мятам, че заедно, че ако успееме да приложиме всички тези е, мерки нашата индустрия ще бъде безопасна и сигурна. Европа е най-големия европейски е, търговски блок, но нека не забравяме, че 75% от нашите е, износи и от нашия износ и вноса минава през нашите пристанища. Затова този сектор трябва да бъде изцяло интегриран в цялостното европейско единно, интегрирано интермодално пространство. Това означава, че Европейската морска транспортна система трябва да бъде една а, действителност, едно действително свободно пространство, което да не бъде възпрепятствано от а, някакви а, материални или други предки. Необходимо е също така да работим в тясно сътрудничество с международните организации. Трябва също така да обърнем повече внимание на вътрешните води, защото те могат да дадат някои решения в борбата срещу замърсяването и задръстването на пътищата, но обикновено речния флот е устарял, а реки като Дунав се използват на не повече от 15% от капацитета си. Дами и господа, бих искал да приключа този тур на а, сектора чрез, с, с шосейния транспорт. 72% от европейските граждани пътуват с е, автобуси. Същото въжи за 45% от фракта. Не можем вече да си позволиме всеки четвърти камион да пътува празен по европейските магистрали. За това е, трябва да прилагаме ин, по интелигентен и ефикасен начин принципа замърсителя е, плаща. Трябва също така да видим по какъв е, е, начин да използваме ефективно и е, правилно правилата, свързани с е, каботажа. Аз Считам, че трябва да развиваме новите технологии по време на моя мандат за решаване на проблемите, свързани с емисиите от со 2 Също така трябва да се вземат мерки за намаляване на пътно-транспортните происшествия по европейските пътища. 26 000 души загиват всяка година по пътищата на Европа защото не може да има компромис с безопасността и сигурността, за да може Европа да продължи да бъде най-безопасната транспорт, най-безопасно транспортно пространство в Европа. Ако искаме обаче да постигнем всички тези цели, трябва да приемеме една регулаторна рамка, която ще позволи разгръщането на новите технологии. Е, радвам се, че транспорта и космическото пространство са включени в едно. По този начин космическото пространство се доближава до гражданите, още повече, че следващите години ще бъдат от огромно значение за развитието на този сектор. Целта е да създадем необходимите условия, защото Галилео и Коперник да могат да позволят използване на услуги от страна на гражданите. Затова е необходимо да пуснем в орбита повече от 30 спътника през следващите 5 години ние имаме възможност да насърчим конкурентоспособността, да а, развием иновациите и да създадеме висококачествени работни места. Защото в крайна сметка а, пространството трябва да бъде, космическото пространство трябва да бъде в услуга на гражданите. Независимо дали говорят а, по телефона, е, консултират метеорологическия бюлетин или търсят най-близкия ресторант, докато се возят. Всичко това зависи от е, разгръщането на навигационно-спътниковите системи в Европа. Разбира се, е, в тези в в тази област също има проблеми и инцидента, с който се сблъскахме при пускането на Галилео, не трябва да ни спира по пътя. Напротив, трябва да извлечеме полуки, да стъпим отново на краката си и да консолидираме е, спътниковите програми. Дами и господа, транспорта е гръбнака на модерното общество. Транспортната индустрия и логистиката в Европа са примери за иновативен дух. Ако вие ме утвърдите като комисар, аз ще работя с всички вас за да може Европа да разполага с унези инструменти, които да са достойни за бъдещето, за 21 век, които да насърчат растежа, създадат работни места и защитат околната среда. Благодаря ви. Благодаря, господин Шевчович. Благодаря ви включително за това, че ни показахте на колко езици умеете да говорите. Изказахте се на четири езика и особено ми допадна уводната ви част на моя собствен народен език. Господин Ван Декамп. Господин председател, благодаря ви. Господин комисар, не говорите холандски още, но по това може да се поработи. Казвам ви сърдечно добре дошъл в нашия парламент от името на групата на НП. Ние бихме желали да си сътрудничим с вас справедливо и амбициозно, тъй като сме убедени, че без транспорт всичко е статично, включително европейската економика. Въпросите ми са три. Първо, бялата книга, пътна карта за единно европейско транспортно пространство – Европейският парламент е определил приоритети. Ще ги приемете ли или ще промените нещо в тях? Какви са плановете ви в тази връзка? Втори въпрос. Вие споменахте финансирането на проектите ТНТ. 300 милиона евро е обещал господин Юнкер. Колко средства от тази сума ще отидат за проектите ТНТ? И един по-труден въпрос – сътрудничеството с другите комисари и с другите генерални директори. Забелязали сме, че комисарят по транспорта често бива поставен на място от комисаря по конкурентоспособността, по е, околната среда, по транспорта, т.е. извинявам се, казва ораторът, комисарят по транспорта ще бъдете вие. Как ще постигнете сътрудничество. И господин председател, имам още няколко секунди. Искам да задам още един въпрос за хората с ограничени двигателни възможности. Говорим за самолети, за влакове, но какви са вашите планове за интензифициране на работата в Европейския съюз за улесняване на достъпа а, до различни места на гражданите с ограничена двигателна възможност. С това се ограничавам. Благодаря за това, че се сместихте във времето. Господин Шевчович, обещавам да работя върху холандския си, но сега по въпросите. Когато говорих с колегите в комисията, как да бъде зададен пътната карта, планът за следващите пет години, направих извода, че колкото по-бързо бъде направена ревизия на Бялата книга, толкова по-добре ще бъде. Мисля, че Бялата книга се появи късничко по време на миналия мандат и разбира се, законодателните планове трябваше да бъдат съобразени с това. Затова мога само да ви обещая да направя това, което зависи от мен за ускоряване на работата по Бялата книга и за нейното преразглеждане. Мисля, че е, за сега е, напредъкът е, по плана е доста впечатлява. 24 от планираните дейности вече са или приключени, или е започнала работата по тях. И разбира се, това ще подлежи на обсъждане с колеги в колегиума на комисията. Документът има много аспекти, след което ще имам срещи и с вас и се надявам, че вие ще работите интензивно с мен и с комисията. По отношение на ТНТ, и е, инвестициите. Е, тези 300 милиона, които споменахте, парите не са малко, но са капка в океана на потребностите. Вярвам, че добрите проекти в областта на инфраструктурата, добрите проекти за бъдещото развитие на съвременни, модерни системи е, с, е, неща, за които можем да намерим много добри инвеститори от частния сектор. Тук можем да започнем много качествени публично-частни партньорства и е, да намерим е, нов тип сътрудничество. Искам да благодаря е, за това, което вие направихте по време на обсъждането на последната финансова перспектива. Как точно ще се оформи всичко това? Как ще се подходи точно към инфраструктурата е трудно да се каже сега. Но според мен е трудно да се намерят толкова привлекателни е, проекти, колкото са и инфраструктурните проекти за публично-частни партньорства и за сътрудничество на това ниво. Що се отнася до сътрудничеството е, с други генерални дирекции, аз в момента съм заместник-председател, зная, че всичко опира до сътрудничество и е, ще направя всичко необходимо за съвместна работа с колегите. Що се отнася до достъпа на хора с различни двигателни увреждания, ще работя в тясно сътрудничество с госпожа Тисън и нейния европейски план за достъпността. Благодаря. Благодаря за това, че се вместихте и във времето. Ето следващия въпрос. Господин Ертуик, благодаря господин председател, уважаеми господин комисар. От името на групата на социалистите, нека да ви пожелая всичко най-добро. Стигам до първия си въпрос – социалните права и социалната защита. Социалните аспекти ще бъдат ли важна част от европейската транспортна политика? Съгласен ли сте освен това, че защитата на социалните права трябва да се засили в Европейския съюз и ще се погрижите ли тези социални права да се прилагат както трябва? Следващия ми въпрос. Градската мобилност. Ясно е, че големите градове са поставени на все по-голям натиск и ние не трябва да забравяме това. Какво смятате за настоящата политика за мобилност в градски условия? Смятате ли, че тя може да се подобри и как? Споделянето на лични автомобили, например, нещо много важно доколко комисията ще помогне на държавите членки в това отношение. Не трябва да се залага според мен само на електрическите автомобили, а като цяло трябва да се заложи на обществения транспорт. На трето място пакета за пристанищата. Прозрачността, финансовите условия, свързани с пристанищата, има директива, има тясна връзка с държавната помощ тук доколко ще има конкретен регламент за държавната помощ за пристанищата и до каква степен ще гарантирате, че Генерална дирекция конкуренция няма да подкопае на начинанието. Следващ въпрос. Гигалайнерите. Смятате ли, че трябва да има напредък тук? И накрая европейските железници. Какви стъпки ще предприеме новата комисия, за да стигнем до пакет, така че разходите, които в момента нарастват, да бъдат намалени. Комисаря, ще се опитам да отговоря много бързо, защото вие зададохте много важни въпроси. Първо по отношение на социалните права. Мисля, че за новата комисия трябва да има едно правило – когато подготвяме законодателство и когато го подлагаме на оценка на въздействието, то трябва да се задава винаги един и същи въпрос, а именно по какъв начин това законодателство ще въздейства върху заетостта в Европа. Ще се създадат ли нови работни места или ще създадем трудности за хората на трудовия пазар? Искам да ви уверя, че това ще бъде много важен принцип за мен в сферата на транспорта. Откровено казано, ако обърна поглед назад към последните няколко години, можехме да се справим по-добре по отношение на социалния диалог. Знам, че той тече, съществува, провежда се по-скоро на техническо ниво. Мисля, че понякога трябва да работим за повишаване на доверието в това отношение, защото в Европейския парламент сътрудничеството между социалните партньори е на пиедестал. По отношение на пристанищата, това е област, в която трябва да започнем да изграждаме доверие. Изминаха вече два много трудни етапа. Сега има трето предложение на маста. Готов съм да работя с вас и с социалните партньори. Трябва да видим как да решим проблема на пристанищата, защото те са входната врата към Европа и ние трябва да намерим е, обвързване, възможности за обвързване на пристанищата с трансевропейските е, мрежи. Тук имам предвид всички пристанища, а не трите най-големи. Всички пристанища могат да помогнат за инфраструктурата. Много важен въпрос зададохте по отношение на градската мобилност. Повечето европейци живеят в градовете, повечето от катастрофите с автомобили стават градовете, повечето от емисиите на въглероден влокис се генерират в градовете. Мисля, че е много логично тогава да имаме солидна политика за градовете и транспорта. За съжаление, не всички държави членки споделят това виждане, засяга се субсидиарността, налага се да разговаряме с държавите членки. Ако трябва да ви кажа какво смятат кметовете, те искат да има обществен подход, искат да има развитие на европейска платформа за градска мобилност, програми от типа на сивета и така нататък искат да имат такива програми за споделяне на най-добри практики, тъй като това е много важна тема за гражданите и за околната среда. Извинявам се, но времето ми изтече. Благодаря. Господин Робертс Зиле. Председател, благодаря господин Севкович за вашия увод. От името на ЕКАРЕ бихме искали да установиме добро сътрудничество с вас. Първо бих искал да ви попитам. Тук винаги се е говорил за прилагането и осъществяването на европейските коридори, коридорите, които свързват Европа. Смятаме, че може би ако някои проекти не са развият от 2016 година, ще трябва, може би, да бъдат прехвърлени средства към други проекти. Има и Обикновено мрежите се развиват в една страна членка. Не, не смятате ли, че чрез механизма за свързване на Европа бихме могли да, да развиваме тези коридори едновременно в 3-4 съседни страни? европейските а, острови. Знаете, че след проблемите с Украина може е възможно да не, да не може европейските самолети да използват а, руски летища. Сега, независимо от а, развитието на санкциите, които се прилагат, но не, смятат, не смятате ли, че е крайно време да установиме някакви двустранни а, договорености? Благодаря. Що се отнася до коридорите и създаването на коридорите, е, проблемите проистичат от абсурд корупционния капацитет на някои държави, особено в източна и средна Европа. Но през 2016 година наистина ще, ще преразгледаме правилата. Ако наистина не се абсорбират средствата, ако държави членки не спазат разписания график, просто ще им кажем, има други, които могат да използват тези средства. Така че мога да ви уверя, че ще бъда много строг и ще прилагам стрикно принципа използваш или губиш. Знам, че за някои държави членки е трудно да допълват, да сглобяват проектите. Така че аз смятам, че би трябвало да направим един преглед на проектите и честно да им кажем, ето, ако не е, осъществите този проект, просто ще загубите средствата. Така че наистина Смятам, че това е един сериозен проблем, който можем да решим с, ваше, с ваша помощ. Колкото прелитането над Сибир, знаете, че отношенията с Русия са сложни от е, политическа гледна точка, но също така и е, в, от областта на транспорта. От години вече обсъждаме този проблем, получихме много обещания. Последното обещение беше Русия беше казала, че преди да се присъедини към СТО ще премахне таксите, но днес повече от 300 милиона се плащат за прелитането на тази територия. Това на практика е едно субсидиране за руските авиотранспортори. Така че надявам се, че ще има нормализиране на отношенията между Европейския съюз и Русия и ще работя за това. Трябва също така обаче да убедиме държавите членки е, да бъдем единни, да говорим с единен глас, да имаме единна позиция спрямо Русия по този проблем и за да постигнем споразумение с, с Русия за прелитането. Защото е, в крайна сметка сегашното положение е в противоречие с международните норми по, в тази област. Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря. Аз също искам да ви кажа добре дошъл тук от името на нашата група. Бих искала да се съсредоточа основно върху единното европейско транспортно пространство. Ние бихме желали то да бъде изградено и ще настояваме за това. Бих искала да фокусирам вниманието ви върху водния транспорт. Вие а, се спряхте на това и аз много се радвам. Говори се много за това, че трябва шосетата да се разтоварят чрез ЖП транспорта, но малко се говори за вътрешните водни пътища. Имаше четвърти ЖП пакет, но там потенциалът не е напълно оползотворен. Също така и потенциалът на вътрешните водни пътища е значително подценен. Какво трябва да се направи? Трябва да се променят е, е, понякога маршрутите, понякога трябва да се строят мостове. Може би не е така лесно, както при другите видове транспорт да се постигне напредък. Е, но къде виждате възможностите? И и какво виждате като трудности? Имаше, например, доста протести във връзка с някои проекти на Дунава. Поставя се и въпросът за туристите и туризма и за това, кое е балансирано и политически коректно. Също така на Елба има а, някои проблеми между Германия и Чешката република. Как бихте направили така, че държавите членки да преодолеят разногласията си и в същото време да не се уврежда околната среда? Благодаря за въпроса ви, госпожо Майснер. Напълно права сте, че за съжаление е, вътрешните водни пътища е, малко бяха позагърбени в предишните мандати. Мисля, че причината за това бе амортизирането на флота, това, че самите водни пътища не се поддържаха добре и, и за съжаление това, че а, е, тук отрасълът е много фрагментиран. Много малки са предприятията, микро са дори е, микропредприятия, семейни предприятия. За тях е трудно да направят големи инвестиции и по някакъв е, начин да постигнат економии от мащаба, чрез които да се разрасне дейността. И за това мисля, че е редно да се опитаме да помислим как да помогнем на този много обещаващ отрасъл. Вие сте права. Това е много екологосъобразен транспорт. Колко нещо можете да сместите върху един кораб? Освен това има големи възможности е, за взаимна свързаност, е, има възможност за хубави пристанища, доста е потенциалът. Така че това, което ще се опитам да направя, ако получа вашата подкрепа и помощ, е да използвам програмата на ЯДЕС, за да помогна за възстановяването на отрасъла, за да помогнем на микро и малките предприятия да обновят флота си. Да помогнем за изработването на нови проекти, които са природосъобразни и значително съвременени, които са съобразени с всички изисквания на съвременната навигация. И тук, разбира се, трябва да работим с държавите членки много интензивно, е, за поддържане на речните е, корита за навигационното качество на е, водните пътища. Аз е, съм от Братислава, там минава Дунавът и знам с нашите съседи за какво си говорим, когато се опре до Дунавът. Аз лично много се радвах да видя за тази стратегия за Дунава, която бе приета, защото а, чрез нея значително се подобри а, плавателоспособността на Дунава, а, много е потенциалът за създаване на работни места, за развитие на градовете по течението на реките. А, и смятам, че трябва да се опитаме да откликнем на притесненията на гражданите, като ги привлечем към нашите разговори, като им покажем какъв е потенциалът на това подмладяване, ако мога така да се изразя, на транспортния отрасъл. Подмладяване всъщност на крайбрежните градове чрез транспортния отрасъл. Мисля, че каквито средства имаме в тази връзка, трябва да ги използваме. Благодаря. Госпожа Килюнен. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Шевчович. Поздравления от групата на ГОЕ, Европейската обединена левица. Първият ми въпрос е свързан с условията на труд. Глобалната конкуренция се засилва и се вижда, че работните места в сектора на транспорта ще намалеят и това ще бъде в ущърп на устойчивата мобилност. Как ще гарантирате, че Европейския съюз е, няма да подкопае е, образованието на млади кадри в сектора на транспорта, в сектора на авиацията, например, така наречените нискобюджетни компании е, поставят на риск безопасността и подкопават е, установените правила. Готова ли е комисията да работи за да запази работните места и да, за, за да предотврати социалния дъмпинг? На следващо място инвестициите в намаляването на емисиите, цифровизацията. Европа има нужда да засили растежа, вителността в сектора на транспорта. Трябва да подобрим конкурентоспособността и добруването на гражданите трябва да е основен приоритет за нас. Цифровизацията е много важна за гражданите, тя засяга хората и компаниите, ежедневния им живот, свързана е с логистиката, само че цифровизацията прохожда в сектора на транспорта. Има много възможности в това отношение. За съжаление, политиците в Азия и в Америка като че ли осъзнаха по-рано възможностите, които създава цифровизацията. Обеден съм, че можем да го направим. Европа може да стане лидер във всички видове транспорт, трябва да има конкурентоспособност, трябва да има равнопоставеност за всички видове транспорт, без да има социален дъмпинг. Как ще стимулирате европейския транспортен сектор да приеме на по-широка основа цифровизацията и как ще направите транспорта по-ориентиран към клиентите? Председателя. Господин комисар, имате думата, трябва да спазите времето. Въпросът беше дълъг. Имате две минути. Благодаря, господин председател. Споделям виждането и притесненията на уважаемата на депутатка. Ако погледнете шофьорите, ще видите, че а, в Европа, в Германия ще има 150 хиляди шофьори, в а, Холандия 40 хиляди много хора ще се пенсионират, ще загубим ценен опит. На европейските кораби плават 300 000 филипинци, защото ние не можем да мотивираме младото поколение, сред което има огромна безработица, да кандидатства за тези работни места и да намери работа в сектора на транспорта. Така че първо трябва да променим схващането на хората за тази индустрия. Налага се да обясним за какво става въпрос, да представим индустрията като нещо, което е в процес на модернизация, да покажем тази индустрия като място, като плодородна почва за използване на нови технологии. Трябва да се работи с училищата и с социалните партньори на различно ниво защото работните условия, условията на труд са много важни. Каква социална сигурност ще има, какви заплати ще има, доколко ще са конкурентите. Трябва да направим сектора привлекателен за младите европейци, защото те ще заменят онези, които ще се пенсионират след 10-15 години. По отношение на цифровизацията проявявам голям оптимизъм. Виждаме че има бързо развитие тук. Надявам се, че връзката с космическото пространство ще помогне много в това отношение. Благодаря. Давам думата на Карима Дели. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Преди да задам въпроса си, искам да кажа, че съм много разочарована, тъй като в комисията има само 9 кандидатки жени, но господин Сеткович, за съжаление, вие не можете нищо да направите срещу това, така че добре дошъл от името на а, зелените. Моя въпрос е много важен. КОП-21 ще се състои тази година. До година ще бъде срещата в Париж. Знаете, че срещата на високо равнище е от огромно значение и ключово събитие за нас е зелението, защото трябва да се вземат спешни мерки. А, как, какво, каква ще, ще бъде пътния листа за транспорта за срещата на високо равнище за климата? Има няколко някои коридори, които според нас са, са излишни, като например Торино-Дино. Е, много средства са насочени към тези коридори, а днес би могло тези средства да бъдат използвани за европей, европейските транспортни мрежи. Вие казахте, че транспорта е от ключово значение за граждани. А а, нека да ви кажа, че във Франция 8 милиона граждани нямат достъп до транспорт, а, така че това е едно явление, което се разраства в цяла Европа. Защо тогава съвета и комисията отделят средства за ненужни проекти? А, как, а, за, за, защо се финансират излишни е, проекти? Защо се приемат проекти без да се направи оценка на тяхната ефективност, цена и най-вече без да се направи овоз. Така че не забравяме също, че тези е, проекти трябва да бъдат си финансирани от държавите членки и това тежи на техния бюджет. Благодаря, казва комисара. Ще ви отговоря на английски, защото а, е, така и речника ми е доста ограничен, но мисля, че в хода на работата ще науча съответните думи и на френски. Абсолютно сте права, че следващата година ще има среща на високо равнище в Париж, което, която ще е от огромно значение. Разбира се, Европа винаги може да направи повече. Ние сме много амбициозни, ние винаги сме една крачка напред пред нашите партньори. Мисля, че е крайно време да използваме всички аргументи, за да можем да ги убедим да се присъединят, да ни подкрепят при е, премахването на и намаляването на емисиите на нашата е, планета. Е, колегата Поточни казваше, че е, планетата може би ще оживее, но ние ще преживееме ли? Така че, разбира се, ние трябва да бъдем много амбициозни и трябва да имаме едни глобални предложения. Е, миналата седмица в Нью Йорк е, всички страни, високопоставени лица, е, така поеха ангажименти и се надяваме, че това ще се превърне, ще се въплати в действителност в е, Париж. Тук, вижте, вие познавате, това са нашите цели, нашите цели залегнали в са до 2020, до 2300. Някои сме получили вече, постигнали вече успех, други по-малко. Но е, най- най-важното е да насърчаваме индустрията, да въвежда и разгръща нови технологии, да предприема нови е, методологии. Разбира се, обвързващите цели ще бъдат постигнати, но при всички случаи трябва да упражняваме натиск над а, индустрията, за да може наистина да а, върви напред и да постига целите. За съжаление не мога да отговоря за повече. Okay. Господин Лунгрен, благодаря за думата, господин председател, благодаря за това, че дойдохте тук, господин Шевчович. Първо, искам да кажа няколко думи относно вашата биография. Впечатляваща е тя до известна степен. В друга степен, обаче, е, вашата биография е плашеща. Е, сега вие ще заемете виш пост в е, политиката и е, ще засегнете чрез вашите действия много хора. Имате ли обаче опит в портфела, който ви се дава? Като депутат от шведския парламент, за мен ще е много трудно да обясня на моите е, работодатели и на моите избиратели, че ще работите вие в сектора на транспорта. Нямате необходимия опит, е, вие сте политик, с много висока заплата, имате академично образование, кога обаче сте работили в транспорта? Какво общо имате с обикновените хора, които получават много малко пари и трябва да си броят стотинките всеки месец? И сега стигам до въпроса, господин Шевчович. Социалният дъмпинг е много голям проблем в транспортния сектор. Той е, ще разбие всички предприятия. Ако говоря за Швеция, за моята страна, в а, е, транспорта с камиони, например, а, е, имаме много външни изпълнители. А, има много чужди а, камиони, които много често извършват незаконна дейност. 365 предприятия миналата година в този сектор фалираха в Швеция. Тези предприятия, чужди предприятия, идват с работна сила, която е нископлатена. Никой в транспорта не се притеснява от конкуренцията, но трябва да има едни и същи условия. Затова какво ще направите вие, за да въведете равнопоставеност? Използва се социален дъмпинг, под формата и чрез е, каботажа като предлог. Повядайте, господин комисар. Благодаря за този въпрос и благодаря за любезните ви думи относно моята биография. Е, трябва да ви уверя, че знам какво представлява труда какво означава да работиш с ръцете си, защото когато израствах в моята държава, през лятото трябваше да работим, да ходим на бригади. Същото се налагаше да правя, когато учех в Русия и това е опит, който мога да споделя с вас. Така че знам какво значи да работиш здравата и знам на какъв стрес са подложени трудещите си. В сферата на шосейния транспорт социалния дъмпинг е много голям проблем. Ето защо в уводното си слово казах нещо и сега ще го повторя. Е, с вас съм готов да работя и да се опитаме да намерим онези елементи, които могат да се опростят, е, какви права можем да въведем в шосения транспорт, защото имаме нужда от общи права за всички. Националните власти трябва да ни помогнат обаче, защото те прилагат правилата. Трябва да работим за правила, които са опростени, ясни, справедливи и естествено националните власти трябва да приложат тези правила. По отношение на големия проблем, за който говорихте в шосейния транспорт, готов съм да предложа на социалните партньори да се подобри качеството на социалния диалог. И трябва да се види няма ли нужда от социален кодекс за работещите в този сектор. Мисля, че това ще бъде най-доброто решение за заетите, за работодателите, Институциите на държавите членки трябва да създадат ясен набор от правила, които да се прилагат. И аз ще работя за даването на социална стабилност на работниците в този сектор. Благодаря. Стигаме до втория кръг от въпроси. Сега ще има 3 минути за въпроси-отговор. Една минута за въпроса и две минути за кандидат комисаря, за да отговорим. Моля да спазвате времето. Колкото по-кратък е вашия въпрос, толкова повече време ще има за комисаря. И сега Либлих Кох. Той е зад вас. Да, стоя точно зад вас, пък след изслушването ще стана, ще застана зад вас. Всяка година и има около 250 хиляди катастрофи. Твърде много хора загиват. Бялата книга от 2010 година се казва, че комисията си поставя за цел 0. Европейският парламент е предвидил програма за периода 2010-2020 за намаляване на смъртните случаи по пътищата. Прочетах доклада и много е, проявявам огромен интерес към него. Какви стъпки възнамерявате да предприемете? Благодаря за този въпрос. Според мен е, той е изключително важен за стотици хиляди европейци. Както казахте, не само загинах 260 хиляди души по пътищата, голям брой са сериозно са преминали сериозни травми. В Европа безопасността по пътищата е висока, но въпреки това броя на жертвите е неприемлив. Гледайки цифрите за 2013 година, Виждам, че има много сериозна тенденция към намаляване на броя на жертвите. Миналата година те спаднаха с 18%. Възможно е през 2014 година може да има слабо повишение. Анализите в момента се правят. Ще видим защо. Може би зимата е била много дълга. Но има нещо, което е много смущаващо сега лесната работа вече сме я свършили. Сега предстои да видим какво предстои от тук нататък. Е, директивата за трансгранично изпълнение. Има шофьори, които карат е, безобразно в чужди страни, защото знаят, че няма да бъдат е, глобени. Това, това ще се промени. След анализите, когато бъдат готови анализите, аз бих казал, че ние трябва да поработим по постигане на целта намаляване на броя на жертвите. Разбира се, ние можем да предприемем много положителни неща в градските райони, също така системата ИКОЛ, която да помогне на хората, когато един път претърпят катастрофа. Господин Сасоли има думата. Благодаря, господин председател. Искам да попитам кандидат комисаря на последното заседание, в които участвахте, там имаше координатори от Транспортната комисия по четвъртия железопътен пакет беше взето решение да се даде на парламента мандат да преговаря успоредно по техническия и политическия стълб. Дали това е възможно? Смятате ли, че позицията, прията от Европейския парламент от февруари, може да бъде основа за преговори за бъдещите трилози? Втори въпрос. Можете ли да потвърдите, че комисията възнамерява през 2015 година да приеме е, ревизиран регламент ЕАЗа? А ако отговорът е да, как възнамерявате да водите преговорите, за да се запази първоначалната съгласуваност? Благодаря ви и ви желая успех! Благодаря господин Сасоли за двата въпроса. Това са въпроси, които са в дневния ред на законодателите. Е, имам нужда от вашата подкрепа. Мисля, че е, Италианското председателство подкрепя първият железопътен пакет. ще се проведе съвет на министрите по транспорт по-късно този месец и се надявам министрите да се образят с желанието на парламента пакета да не се фрагментира в пакета има техническа част. Някои от техническите проблеми са пречка, но трябва да се направи, да се постига напредък и в политическата област. Това е необходимо, за да се постигнат условия на равнопоставеност, за да спечелим доверието на железопътните предприятия. Имаме нужда от решение, което да е приемливо и за повечето държави членки и за повечето депутати. В парламента мога да потвърдя, че ще продължим с процеса на презглеждане на ЕАЗа. И идеята не е, че ЕАЗа не си върши работата. Там има хора, които вършат прекрасна работа и искаме в, да ги подготвим в бъдеще. Искаме да ги подготвим за предизвикателствата в бъдеще и предвидените промени да бъдат включени в предложението за ревиза. Мариан Жан Маринеско е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Господин комисар, споменахте единното европейско небе. Смятам, че това наистина е един важен европейски проект, но знаете, че има много съпротива от страна на държавите членки за този а, проект. Считам, че ако искаме да постигнем единно европейско небе, трябва да приложиме СЕСАР. Как е, смятате да разгърнете новите технологии чрез СЕСАР? за да може наистина да имаме един ефективен контрол на въздушният трафик в Европа но СЕСАР не, покри, не покриват изцяло европейската а, територия. Така че, смятате ли и кога а, цяло, Европа изцяло ще бъде подкри, покрита от СЕСАР и колко летища ще използват тази система? И какво мислите за глобите, които трябва да да плащат е, шофьорите на камиони, ако не е, почиват е, задължителното време, което се прилага. Благодаря, господин Маринеско. Трябва да внимавам много, защото вие сте наистина експерт, инженер, така че познавате нещата. Започвам с първия въпрос. Аз наистина съм много разочарован от бавния напредък при изграждането на единно европейско небе и СЕСАР. но вече трябваше да бъдат функциониращи различните компоненти, но все още това не е станало. Разбира се, просто в момента губим пари от това. Е, Сеза е една из високотехнологична система, която е получила висока оценка от експертите. Някои от азиатските ни конкуренти е, са възхитени от е, това, което може да свърши Сизър. Е, така че е, системата създава много голяма безопасност за летищата. Така че аз се над... Аз ще работя по създаването на управленческо звено за Сизър, което ще даде така нов импулс на програмата. Сега Ана Клаудия Тарпадела. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин номиниран за комисар, първият ми въпрос е изключително прагматичен и е свързан с четвъртия железопътен пакет. Когато говорим за политическата част от този пакет, бих искала да разбера какво смятате за насърчаването на принципа на конкуренция в тази сфера. Подкрепете ли включването на конкуренцията? На следващо място туризма. Туризма не е част от вашия портфел, но има връзка между транспорта и туризма. Всички знаем, че в Европа има много туристически центрове, които много трудно могат да бъдат достигнати. Не могат да се сравняват с столиците, например, на държавите. Това се дължи на липсата на инфраструктура. Каква е вашата стратегия за да се развие транспортната инфраструктура към тези места с туристическо значение? Защото знаем, че туризма дава много на БВП на, на Съюза и инфраструктурата пък е много важна за самия туризъм. На трето място държавите членки на източната граница на Европейския съюз, като моята страна, Румъния. Знаем, че тези страни са моста към останалия свят за Съюза. Близкия изток, Китай, Русия. Каква стратегия предвиждате, за да подкрепите тези страни да развият своята инфраструктура, погранична инфраструктура, която води към съседите и как ще стимулирате развитието на економически връзки с останалия свят, защото транспорта е един от основните стълбове на Европейския съюз. Благодаря. Нека да ви кажа, че има много малко жени комисари, има прекъсване на оратора. Имате само минута, даже по-малко. Не знам дали ще успеете да отговорите на тези въпроси. Всъщност, дамата, която зададе въпроса е виновна, тъй като тя говори твърде дълго. Същото въжи за всички останали. Надявам се, че ще бъдете по-прилежни за бъдеще. Благодаря. По всички тези въпроси ще трябва да имаме отделна среща на четири очи. Е съвсем набързо. За четвъртия пакет трябва да намерим решение, което да е приемливо за мнозинството от държавите членки и за мнозинството от евродепутатите. Би следвало да подобрим ситуацията. Има различни модели за това как ще се случи нещо подобно. Готов съм да ги разгледам всичките, но трябва да се направи нещо. По отношение на туризма. Мисля, че трябва да комбинираме структурните фондове, които са в налично за държавите членки, с висококачествена транспортна инфраструктура. Ако хората знаят, че има път, който е безопасен, лесен за използване до определено място, естествено, че те ще пътуват повече към това място с туристическо значение. Това е най-добрата стратегия за бъдеще. Извинявайте, извинявайте, трябва да съм справедлив към всички. Не може да отговаряте повече на въпросите. Не сте виновен. Вие казах това пределно ясно. Следващия оратор Дейдре Клун. Благодаря, благодаря господин Шефчович. Искам да попитам за регионалните и местни летища. Те осигуряват много важна връзка с изолираните части на Европа. Те са в основата на инвестициите и са много важни за местните общности. Тези летища са важен, важна инфраструктура. Някои от тях са подложени под натиск. Мнози, много от тях ще бъдат закрити, ако не предприемем дейността. Смятате ли да отслабите правилата с държавна помощ за регионалните и местни летища? По този начин смятате ли, че ще се решат проблемите на най-отдалечените райони и островите? Благодаря, госпожо Куни. Аз съм съгласен, че местните и регионални летища са много важни за Европейския съюз. Аз обаче проверих капацитета на европейските летища и какъв капацитет се изгражда в, съсед, в съседните страни. В Истанбул скоро ще могат да обработват 140 милиона пътници годишно. В Дубай те ще могат да обработват 160 милиона. В Хитро капацитет 170 милиона капацитет. Виждате, че тенденциите в Близкия изток и непосредствените ни съседи са толкова драматични, че не можем да не ги отчитаме и трябва да се замислим за управлението на нашите летища и за подхода ни към въздушния транспорт. Да, разбира се, повишаване на ефективността на летищата, защото може да се, могат да се намерят добри решения за капацитета на летищата. Според нас, ако изпълним предложенията, които направихме, и аз съм наясно с проблемите на досието, можем да увеличим капацитета с 20 милиона, без да добавим и една, нито една писта. Така че се служава да приемем пакета. Що се отнася до правилата за държавна помощ, насоките за тях бяха приети наскоро и е хубаво, че ги имаме. Убеден съм, че много често ще обсъждаме ситуацията в пристанищата. По отношение на пристанищата можем да формулираме добри правила за тяхната оценка. И това е един от въпросите, по които бих разговарял с колегата, отговаряща за конкуренцията, в това число и за транспорта. Думата има Томаш Пореда. Той е зад вас. Господин комисар, искам да ви задам два въпроса. А, систем... Системата Вия Карпатия и източноевропейските е, мрежи. Пътя, който тръгва от е, Балтийските страни, през Румъния и България до, до, до Солун. Солун. За съжаление, тази, този коридор не беше включен в трансевропейските е, мрежи. Може ли да се, да се финансира този коридор и този проект чрез механизма за свързване на Европа? И може ли да се направи едно преразглеждане на, на цялостните проекти за бъдеще, защото смятам, че този проект е от огромно значение. И втория ми въпрос е, е железопътната линия, която ще смятаме да, строим от, да се строи от Русия през Словакия до Австрия. Ще има ли европейски средства за построяването на този участък? Сега за Вия Карпатия не беше включено в тента, но, беше, но този проект беше включен в глобалната мрежа, която е от огромно значение за развитието на европейската транспортна инфраструктура. Смятам, че може да се използват средства от кохезионните фондове, които вече са на разположение на държавите. Знаете обаче, че има и критерии. Ако има проект по този участък, примерно, който, с който ще разреши някакви проблеми, свързани с задръстване или така нататък, то тогава този проект може да бъде разгледан и а, да бъдете решени. Знаете, че най-важното е качеството на проекта, бързината на изпълнението му и възможността да се абсорбират средствата. А колкото до проекта Вайткор, там не могат да се използват никакви средства, нито по кохезионните нито друго. Луси Андерсън. Говорихте за правата на пътниците във всички видове транспорт. Знаете, че парламент отдава голямо значение на този въпрос. Имаме споразумение между партиите по този въпрос. Какво смятате за резолюциите на парламента от 2011 и 2012? Какви допълнителни действия ще предприемете, за да гарантирате, че всички пътници, включително и онези, които са с намалена мобилност, имат достъп до транспортните мрежи? Е, как ще гарантирате, че ще получават необходимата информация и когато летят? Е, какво ще направите е, по отношение на отговорността, когато има забавяне или отменяне на полет, когато не може да се позовем на форс-мажор. По отношение на правата на пътниците много сме постигнали, но и много трябва да се прави. И накрая, мислите ли, че трябва да запазим спалните вагони? Благодаря. Когато става въпрос за правата на пътниците, трябва да, да използвам транспортна терминология и да кажа, че сме изминали дълъг път. И в парламента може да, се, да сте горди, защото вие работехте много за защитата на правата на пътниците във всички видове транспорта. Какво следва? Трябва да видим дали тези права на пътниците могат да бъдат включени в бъдещата стратегия, именно интермодалния транспорт. Какво да се направи, ако има сменяне на транспорт. Първо пътувате с влак, после с автобус, после с кораб и така нататък. На следващото място само 5%, ако не се лъжа от пътниците, получават парите си обратно, когато са нарушени техните права. Проблема е, че нямаме добър механизъм за изпълнение. Понякога правилата са твърде сложни. Освен това, нямаме възможности за действия от държавите членки. Мисля, че бавно, но сигурно трябва да започнем с санкциите, за да гарантираме, че хората ще имат служба, към която да се обърнат. И тук нямам предвид само съдилищата. тъй като хората трябва да имат право на компенсация, когато са нарушени правата им. По отношение на хората с намалена мобилност, ще работя в тясна връзка с госпожа Тайсън за Европейския акт за достъпност. Той ще гарантира под формата на закон, че хората с намалена мобилност ще имат същите права, като всички останали пътници. И нека да направя една кратка реклама. Има едно приложение за смартфони. Може да го свалите от вебсайта на комисията. То е за хора с намалена мобилност, с, с намалено зрение. Аз използвам много смартфона си. Вие може да го направите и да видите какви предимства има това. Извинявам се, че говорих твърде дълго. Госпожа Изаскум Билбао Барандик. Сеньор Севковиц, е благодаря, господин председател, господин Шефчови. Третият железопътен пакет се провали. Ще приложите ли нов подход, като преодолеете нежеланието на някои държави членки и на монополите? Съветът не взима позиция по политическата страна ако тази ситуация остане неразрешена, ще бъдете ли готов да предложите директивата за, за съв... оперативна съвместимост и за безопасност? Ще проведете проучване за въздействие върху, за, ефект, за въздействието. Ще измерите ли и въздействието за не спазването на изискванията за модалността. И на последно място, какво мислите за разделянето на управителите на инфраструктурата и на операторите на услугата? Благодаря госпожо, за, този, за тези въпроси. Мисля, че те ще бъдат в основата на преговорите по третия железопътен пакет. Ако знаех отговорите на всички тях, щяхме да се доближим много лесно до решението. Първия приоритет за мен е да запазим единен пакет. Постигнахме доста добър напредък по техническата страна на пакета но поради напредъка в техническата част и проблема с управлението и политическия стълб, би било жалко да го изоставим. Не бих е, искал, честно казано, да се явя пред вас с пети пакет. Много ще се радвам, ако четвъртият бъде последния за много години напред и успеем да решим повечето от оставащите въпроси. Да, можем да имаме различни е, модели, модел в който има пълно разделене между оператора на инфраструктурата и оператора на услугата, което дава не лоши резултати в някои държави членки, обаче на това се гледа като на потенциална опасност за фирмите и тяхното положение на пазара. Аз съм готов да се вслушам, но най-важното за мен е финансовата прозрачност, условие на равнопоставеност и общо разбиране, че ще подходим точно така. Хубаво е, че ще има преходен период, който ще позволи на всички оператори да се конкурират при равноправни условия ще поставим новия сектор на нови основи, които няма да се променят скоро и да не се налага да мислим за пети пакет. Следващият господин Грантес Паскал. Благодаря, господин председател. Европейският съюз се нуждае от ефективна мрежа, екологично съобразна, която да обслужва фирмите и гражданите. Въпреки извършените реформи, железопътният транспорт не може да завладее по-голям дял от пазора и някои държави членки се съпротивляват много на отварянето на пазарите на, на външна конкуренция. Просто има асиметрия при отварянето на пазарите. Смятам, че трябва да се вземат мерки за тяхното отваряне защото държави, много държави членки се опитват да е, забавят това отваряне. Какво мислите вие за клаузите за реципрочност и как се прилагат? Да, благодаря за вашия въпрос. А, целта и смятам, че е важно двете части на пакета да върват напред е, успоредно. И техническата, техническия компонент, и политическия компонент, защото в. Е, защото в противен случай държавите членки и фирмите ще смятат, е, че има нелоялна конкуренция. Примерно в дадена страна се а, дава, се предоставя дял от пазара без прилагане на процедури за тръжни процедури и, и че средств, средствата, които се дават на дадена фирма за а, поддръжка на инфраструктурата всъщност се, използват от от оператора за нелоялна конкуренция в съседна страна. Така че това наистина е проблем, проблем, който трябва да бъде решен, но той може да бъде решен само ако има пълна прозрачност при финансирането, има реципрочни клаузи и, и преходните периоди да не бъдат много дълги на реципрочните клаузи, клаузи обаче могат да, подклад, да подклаждат известна, известен сблъсък и всъщност вместо да създадеме едно единно европейско пространство, може ми ще всъщност ще постигнем по-скоро фрагментация на пазара, ще поставиме нови бариери и така нататък. Така че аз аз наистина ви призовавам и вас, и съвета да търсиме най-доброто решение за напредъка по а, двете писти политическа и техническа. Госпожа Аяла Сендер, благодаря. Господин председател, господин Шевчович, програмата на Юнкер говори за създаването на работни места – Имаме голям брой средства, милиарди се заделят. Въпросът е как те да бъдат изхарчени. Знаете за проектите, които са положени на съфинансиране. Въпросът ми е следния. Готов ли сте да работите за това тези проекти да не изчезнат просто така? Ще работите ли за гъвкавост в това отношение? На следващото място, защо държавите членки пречат на трансграничния трафик? Какво ще направите в това отношение? При нас, например, в Испания имаме проблем с преминаването през Пиренеите. Имаме нужда от нова кръв. Това е третата тема, която искам да засегна, тъй като много хора, много шофьори ще се пенсионират. Какво ще направите в това отношение, когато предлагате социалния пакет за транспорта? Благодаря за въпросите. По отношение на пакета за инвестиции, както казах, казах, председателя на комисията ясно заяви, че в рамките на 3 месеца трябва да представим как точно тези 300 милиарда ще се изразходват и за какви инвестиции. И тук трябва да кажа, че аз имам късмет като номиниран за комисаря, защото благодарение на вас, в транспорта и в космическото пространство ще се инвестират много средства. Има ясно заделени средства за тези области. По отношение на проектите, мисля, че трябва да заложим на онези, които са най-привлекателни за публично-частните партньорства. Естествено, трябва да се разговаря с инвестиционните банки и най-вече с ЕИБ. Мисля, че тя може да направи много повече в тази област. Но трябва да говорим и с пенсионни фондове, с застрахователни фондове. Те разполагат със средства, но не ги канализират за целите на инфраструктурата. Когато става въпрос за гъвкавостта в пакта за растеж и стабилност, поставихте пръста на точното място. В тези трудни времена Стабилността зависи много от този пакт. Той вече се промени е, и има известни е, изменения спрямо първоначалния пакт за растеж и стабилност. Мисля, че трябва да намерим начин да използваме инвестициите, публичните инвестиции. Е, естествено, не може растежа да се основава само на натрупването на публичен дълг. Но това ще е проблем за цялата комисия и аз съм сигурен, че колегите Московиси и Катайнен ще работят по този въпрос, както и господин Домбровскис. Надявам се, че дори в настоящата рамка с средствата, които са налични, ще можем да инвестираме в транспорта. Следващия оратор Жорж Бах. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, добре дошъл. И моите въпроси са свързани с правата на пътниците. Искам да приветствам това, което току-що казахте за интермодалния транспорт и прилагането на правата на пътниците. Аз мисля, че вие се спряхте на най-важните въпроси. Конкретните ми въпроси са следните. Когато се прави ревизия на правата на пътниците, ще поставите ли пътниците в центъра на вниманието? Това не винаги се е случвало до сега. Второ, в момента са предвидени различни законодателни актове, 261, като например правата на пътниците, въпросите свързани с Гибралтар. Те са сложени в фризера. Това е жалко, защото съветът не играе предвидената по Конституцията роля. Стигам до втория си въпрос. Как да излезем от тази безисходица? така че законодателството да се върне там, където му е мястото. Благодаря за този въпрос. Напълно съм съгласен с вас. Ако правилата не са достатъчно ясни, тогава се намесват съдилищата. Аз мисля, че не отдавнашното решение на Европейския съд за компенсацията за нарушение на правата на пътниците, но също така и решението за така наречения въпрос за, втората, за втория багаж ни сочат, че трябва да бъдем доста по-прецизни в законодателството си. И по двата въпроса искам да кажа ясно, че ще ги изясним така, че да се зачита юриспруденцията и неодавнашните постановления на Европейския съд и заедно с това, както правилно казахте, пътниците трябва да бъдат в центъра на дейността за преразглеждане. Ако не настояваме за правата на пътниците, ситуацията в въздушния транспорт ще бъде много по-лоша. Ще видите дублирането на местата ще стане много по-лошо. Всички ние познаваме този проблем. Има опасност да не се качиш на самолета, затова по-добре да побързаш. Също така има доста ограничения, които много затрудняват пътниците, особено семействата. Това са все въпроси, които трябва да бъдат решени. Що се отнася до въпроса за Гибралтар, съгласен съм с вас, че е много жалко, че заради този двустранен въпрос трябва да отложим няколко законодателни акта. Комисията е принудена да спазва неутралитет, тъй като става дума за суверенитет на държавите членки. Готов съм да работя с вас със съвета, за да видим как да се абстрахираме от този въпрос и да продължим работа по въпроси, от които имат значение. Тония Гонзалес Пеняс но още един път напомням, че ще трябва да призова комисаря да спазва времето за изказване. Благодаря, господин комисар. Казахте, че ще направите всичко възможно за създаване на условия за интелигентен и включващ растеж. И... Но какво ще направите за насърчаване на обществения транспорт? Е, примерно има летища, на които няма достатъчно трафик. Знаете, че високоскоростните е, влакове не са достъпни за някои обикновени хора. Така че е, какво, какво, ще, какво ще направите, защото политиката на транспорта да бъде насочена към всички граждани, а да не се защитават, защитават само интересите на някои частни инвеститори и на големи фирми. Благодаря, госпожо. Вие споменахте един важен проблем който ще набира все по-голяма сила и все по, ще става все по-обемен обемен за бъдеще. Става дума за обществения транспорт. А, сегашните а, сегашното положение не може да продължава много дълго, защото гражданите губят ценно време в задръствания, има изпускане на огромно количество емисии. За това наистина трябва да заложиме на един устойчив обществен транспорт, екологично съобразен обществен транспорт за нашите е, граждани. А това е, е много важен проблем просто, а ние губиме всяка година 1% от БВП заради задръстванията. Така че аз съм готов да организирам широко допитване, да разговарям с всичко, с всички с представители на градовете, като разбира се се спазва и е, принципа за субсидиарност, но да видим по какъв е, начин можем да създадеме този обществен е, устойчив транспорт, използвайки примерно механизма за свързване на Европа. Следващия. Кис Тейлър, Entschuldigung. Have an identity crisis there. Thank а, малко криза на идентичността. Благодаря, благодаря, господин Шефчович. Питам се с какви конкретни мерки ще интегрира комисията общественото здраве в транспортната политика, като имаме предвид, че има все повече научни данни за рак, сърдечно-съдови заболявания и дихателни заболявания, свързани с Транспортната област. Напълно съм съгласен с вас, господин кандидат комисар. 26 и 6 хиляди смъртни случаи по пътищата е, е неприемлива цифра. Само, че не забравяйте, че само в Обединеното кралство 29 000 души загиват поради замърсяване на въздуха. Благодаря, господине, за този въпрос. Аз мисля, че вие показахте много ясно взаимната връзка между транспорта и много други области, които имат основополагащо значение за живота на гражданите. Вие попитахте за конкретни мерки. Ще ви отговоря. Ще използваме всички възможности, всички варианти за намаляване на броя на смъртните случаи. Както казах, ние свършихме лесното. Сега трябва да преминем към трудното. Модернизация на инфраструктурата, на пътищата. И също така да се използват европейските средства. Що се отнася до сериозните травми, трябва да се е, работи по е, конкретни цели. Но мисля, че 26 000 души, 26 000 е, смъртни случаи са много. Но що се отнася до замърсяването на въздуха, преди една минута отговорих на ваш колега, да, замърсяването на въздуха е просто неприемливо. Погледнете какво става в градовете, в час пик. Това не може да продължава. Какво можем да направим? И тук трябва да видим кое е в правомощията на Европейския съюз, кое е в правомощията на градовете и на общините. Градовете са тези, които в най-добра степен могат да разработят транспортната политика за своите граждани. Заедно с това съм готов да работя с градовете, общините по е, нови платформи, като новата платформа за градския транспорт, за обществена мобилност. Е, има много неща, които можем да научим едни от други, да ги приложим в градовете. Е, госпожа Яла Юто. Благодаря. Секторът на транспорта дава 24% от емисиите на парникови газове. Независимо от това, колите с альтернативни е, горива са незначителна част от целия парк. Имаме възможност от е, е, имаме възможността да използваме нови технологии в автомобилния транспорт. Ефективността им е същата, а не цапът. Заедно с това обаче ние сме заложници на лобите, лобито на монополите на е, изкопаемите горива. Комисар, господин комисар, смятате ли да работите срещу тези лобита и да поставите интересите на гражданите пред тези на монополите? Смятате ли да предприемете нещо така, че да се откажем от изкопаемите горива? Колегата дали ви зададе един въпрос, на който не отговорихте. Знаете факт, факта, че е, Торино Лион използва европейски фондове все едно, е, че е високоскоростна линия. Какво смятате по този въпрос и по незаконното използване на европейски средства? Що се отнася до парниковите газове, интелигентните превозни средства на альтернативни горива, мисля, че сме изправени пред дилемата за кокошката и яйцето. Потребителите на интелигентните автомобили не ги купуват, защото няма инфраструктура за зареждането им управителите на инфраструктурата не инсталират такава инфраструктура, защото няма достатъчно автомобили. И какво трябва да правим? Да едновременно, трябва да се върви едновременно. Да насърчаваме интелигентните а, автомобили, да насърчаваме альтернативни горива, като водородни клетки, и, и други. И заедно с това да направим така, че мрежите тен t да могат да дадат подкрепа, да можем да ви подкрепим, ако при разработването и развитието на инфраструктурата вие приемете да използвате новата инфраструктура за новите горива тогава мисля, че ще има повече интелигентни е, превозни средства по пътищата. Господин Георг Майер, като независим член съм леко дискриминиран, не мога да получа 5 минути, имам само 3 на разположение. Знаете, че Австрия е номер едно сред транзитните държави, откакто Съюза се разшири на изтоки. Това има сериозни въздействия върху нашата страна. Какви са вашите приоритети по отношение на изграждането на тунели? И какво ще направите с финансирането? Какви ще бъдат вашите приоритети? По отношение на транзита, още един въпрос. Е, смятате ли да премахнете старите камиони, защото те са много опасни? И какво смятате освен това за гигалайнерите? Господин Шевчович, по отношение на тунелите, имате предвид конкретен тунел или говорите за тунелите по принцип, защото не ми стана съвсем ясно? за два тунела. Става дума Коарм и Семеринг. Базел. Господин Шепчович, тук правя връзка с други въпроси, задавани до сега за тунелите. Знаете колко трудни са разговорите за трансевропейските мрежи. Знаете, че този път всички ние, парламента, комисията, съвета, сме на едно мнение. Ако искаме да постигнем това положително прехвърляне към екологичен транспорт, трябва да съсредоточим средствата там, където може да се постигне реален напредък. И ето защо имаше план да се следват тези проекти, които вече са договорени, да се следва методологията, която вече е приета и да има разговори между парламента и съвета разбирате, че този проект за мен, списъка въобще с проекти за мен ще бъде европейско законодателство. Остава единствено да изпълним на практика този план, който е прият от вас и така ще направя по отношение на тези проекти. Когато става дума за камионите, за гигалайнерите. Имам нужда повече от 7 секунди, за да отговоря на този въпрос. Предполагам, че този въпрос ще се появи още веднъж. Сега трябва да се извини, защото председателя е много строг по отношение на времето. Следващия оратор, госпожа Бонфуа. Благодаря, господин председател. Моя въпрос ще бъде по четвъртия железопътен пакет. Разбрах, че вие сте решен този пакет да се разглежда като цяло. Но ако политическата част се забави, ще се откажете ли от техническата част, по която много се работи тук, в парламента, в съвета и се постигна консенсус? Това е първия ми въпрос. А втория въпрос е за Европейската железопътна агенция която също ще трябва да претърпи 5% намаление в бюджета. Също време, но обаче нейния обхват и правомощия се разширяват. Как ще може да функционира тази агенция с по-малко пари и повече задачи? Благодаря, госпожо. Колкото до агенциите, това е а, като че ли просто призрак от миналото, който ще ме застигне в бъдещето. Знаете, че аз бях в екипа по преговори по а, европейските агенции. Сега. тези агенции постепенно се изграждат и мога да ви кажа, че Агенцията за железопетен транспорт ще получи още 43 е, разкриване на работни места, т.е. ще се увеличи личния състав. От, от друга страна, що се отнася до 5% е, бюджетни съкръщения, които въжат за всички агенции, ще, ще, ще се опитаме да финансираме част от експертизата по силата на структурните средства. Агенцията ще бъде много полезна на всички е, фирми, на всички, на целия транспорт, е, на целия сектор, защото всички очакват е, да по някакъв начин да се премахнат тия 26 000 отделни е, правила, да има еднакви критерии за локомотивите и така нататък. Така че целият процес ще бъде по-крат, и е, документаци... документацията ще бъде налична в е, отделните държави членки едновременно. Така че тази агенция наистина заслужава увеличаването на личния си състав. Сега добре дошъл на господин Бусе, който е председател на ИТРЕ и госпожа Ниблер, че зададе следващия въпрос. Добре дошъл, господин кандидат комисар от транспорта. Сега се прехвърляме към космос. Имам въпроси за Галилео. Това е един от нашите водещи проекти, който винаги е имал подкрепата на Европейския парламент. Първият ми въпрос е, ако бъдете утвърден, ще продължите ли работа по Галилео, така както вашия предшественик? Второ, какво ще предприемете, така, щото да няма забавяне в стартирането на Галилео? Казахме, че има проблеми с изстрелването на два сателита. Второ, какво мислите за патентите, които могат да бъдат разработени по Галилео? Работите ли, работите ли по специален патент, така че да има достъп до Галилео? И какво мислите за използването на частните и обществени възможности за Галилео? На първия ви въпрос, госпожо Ниблер, е, безусловно да. По този проект работим от толкова отдавна и много се радвам, че моя предшественик свърши толкова работа е, и финансирането е под контрол, работят квалифицирани специалисти и имаме ясна, ясен график и календар. В момента мисля, че имаше още едно седание на анкетната комисия. Тя зас... трябва да изчакаме заключенията на така наречената Injection Anomaly. Не успяхме да изстреляме спътниците в орбита, както смятахме. Не вярвам да ги загубим, просто трябва да видим как да използваме потенциала на спътниците, дори и когато са в различна орбита. Заедно с това аз обаче мисля, че ние трябва да изчакаме ясните заключения на анкетната комисия, която да каже къде сбъркахме при изстрелването. Спътниците трябва да бъдат в съзвездието на Галилео. Ето защо аз мисля, че съвсем скоро ще трябва да отговорим на въпроса дали да продължаваме с изстрелването. Моето предпочитание е да изчакаме всички технически проблеми да бъдат решени, за да преминем по-нататък. До година би трябвало да се разположи Ари м 5 Ариана 5. По този начин ще можем да изградим онази констелация, която искам. Господин Станишев има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Шевчович, добре дошъл най-сърдечно. Нека да кажа, че имах възможност да наблюдавам вашата работа в настоящия мандат на комисията. Работихте с много енергия, много ефикасно. Желая ви същото и за следващия мандат. Е, чух ясна визия за вашия портфейл, а то е голям, комплексен, с е, възможности и много проблеми. Искам да разбера какво смятате за космическата политика на Европейския съюз и какви са основните инициативи, които ще започнете в тази област? Например, смятате ли да работите за това Европа да има независим достъп до космическото пространство, като си има предвид, че това е един от основните въпроси, който ще бъде повдигнат на срещата на министрите в рамките на Европейската космическа агенция. Какви мерки ще предприемете, за да се разработва космическото пространство, тъй като това е един от приоритетите за Европейската космическа политика? Господин Шевчович, благодаря за милите думи. Е, енергията, ефикасността, това са основни термини, когато говорим за космическата политика на Съюза и тъй като това е така и в сферата на транспорта. Ще трябва да приемем просто този факт. Имахме пет много интензивни години за развитието на космическата политика на Европейския съюз. Искахме да развием Галилео в пълна степен. Това означава почти 30 спътника. Естествено, трябва да видим колко ще имаме в орбита и колко ще имаме като евентуални заместители на Земята. В същото време постигнахме напредък с Коперник. Искаме да изпратим 12 спътника в орбита, които да наблюдават. Галилео ще бъде по-скоро за така нареченото глобално позициониране и за така наречените атомни е, часовници. Знаете колко са важните за различните финансови транзакции, например, които се извършват в глобален план. Ето защо за Европейския съюз е много важно да бъдем независим. Не можем просто да бъдем изключени от процеса. Ние трябва да имаме космическа автономност и собствена космическа политика. По отношение на установките за изстрелване, трябва да кажа, че вече се прави проучване как те да бъдат максимално пригодени за изстрелване на Ариан 5 или Ариан 6. По отношение на Вега имаме и други установки. Е, намесват се и съюз е, ракетите. Господин Тошеновски. Чещина паци таки до вашето языковého портфолио. Господин е, комисар, ще говоря на матерния си език. Искам да ви задам няколко въпроса, свързани с космическата политика, политиката за космическо пространство. И сателит, спътниковите навигационни системи ще играят все по-голяма роля. Може и да се използват синергия, за да могат а, да, да се свържат различните проекти, включително и Коперник, защото може би отделното функциониране на отделните проекти е прекалено скъпо. Да, ще ви отговоря на словашки, защото смятам, че господин е, Мощновски ще ме разбере. Зададахте ми въпрос, е, свързан с а, е, Европейската агенция. За нас а, приоритета е да използваме изцяло възможностите, които предоставя Гал, Галилео и да можем да е, да предоставяме Галилео за ползване от страна на европейските граждани, но също така да могат и фирмите да се възползват от а, е, съответните е, приложения. Е, колкото до EGNOS, това е система, която се използва от е, стотина европейски летища. Тя е много скъпа, много е, модерна, много висока технология, но много скъпа. Сигурно но смятам, че данните, които можем да получиме по линията на Коперник, би могла след това да... Тези данни биха могли да се използват по много оптимален начин, за да а, бъдат на разположение на колкото се може по-широк брой а, граждани и фирми. Разбирам, че това представлява около един бетабайт дневно. Това е огромно количество, така че трябва да намериме а, начини на, за разпространяване и използване на тази информация агенцията, която е в Прага, наистина ще е, играе важна роля за разпространение на информацията, а събираната от е, Коперник информация може да бъде използвана и от Frontex и от е, много други е, агенции. Господин Рике, Господин комисар, ще ви задам въпрос, свързан с космическото пространство, но и в качеството си на заместник-председател на Комисията по транспорт. Космическото пространство, дали вие и колегите ви пред сте предложили план за подпомагане а, а, развитието на Галилео. И втора въпрос. Комисията предвижда ли да помогне фи финансово а, устройствата за изстрелване на спътници? Колкото до дъмпинга. А, на шосейния транспорт. Вие подкрепяте ли либерализирането на капотажа и какво смятате да правите с директивата с, с командированите и а, каква, какви, какво ще бъде и развитието на законодателството, свързано с работещите в транспорта. Благодаря, господин заместник председател. Да. Чрез регулаторни мерки ще подкрепиме дейностите на извършени от е, Галилео. Трябва да направим всичко възможно, защото е, предавателите и различните съоръжения да бъдат абсолютно съвместими с, с сигнала, който се издава от е, Галилео. Аз всичко свързано с е, операциите по спасяване и така нататък. Всички използвани в тези операции съоръжения трябва да бъдат съвместими с а, е, системата а, е, Галилео. Целта на агенцията е да развие необходимите условия след появата на сигнала Галилео, той да бъде наистина е, приеман от е, различни съоръжения. Т.е. трябва да направим всичко възможно сигнал от Галилео да бъде наистина използван ефективно колкото до съоръженията за изстрелване на, на а, спътници, аз, съм, аз смятам, че трябва да направим всичко, за да бъдем автономни спрямо политиката си в космос. Е, Благодаря. И аз ще дам възможност на кандидат комисаря да говори словашки. Ще му задам въпрос на чешки. Мисля, че е много важно комисаря да каже няколко думи за възможностите пред морския транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища. Оказва се, че само 15% от капацитета се използва. Какво ще направите, за да се увеличат тези възможности. Чувам, че в Беларус обмислят свързането на Днепър с Днепър. А samozřejmě така ми за... Днепър с западна Двина. Бих искал да знам дали ще подкрепите амбициозния проект на президента Милош Земан за връзка между Елба, Одер и Дунав. И по този начин да се свържат три европейски морета. Това обаче ще бъде в нарушение на германското законодателство, защото Брандербург и Саксония са приели своя парламентарна резолюция. Благодаря, господин Рансдорф, за тази възможност да говоря словашки. Благодаря ви за въпросите. Имам възможността да подчертая още един път потенциала пред вътрешните водни пътища и тяхното разширение – Възможностите в тази област, разбира се, са ограничени и са в зависимост от нашия бюджет. Благодарение на Европейския парламент в сегашния финансов период имаме три пъти повече средства в сравнение с предишния. Ето защо възможностите за подкрепа на вътрешните водни пътища са повече. Би трябвало да можем да обновим а, флота. Морските съдове са доста стари и често неефективни. Искаме също така да подобрим инфраструктурата, особено що се отнася до пристанищата и каналите. Искаме също така да инвестираме и в обучение на служителите. Често те са служители на малки и средни предприятия. Що се отнася до проектите, които споменахте, господин Рансдорф, въпросът е как могат да станат те съвместими с ТНТ и финансовите възможности, с които разполагаме. Господин Кобърн, Уважаеми господин кандидат комисар, съгласен ли сте, че Европейския съюз не трябва да харчи пари на дънакопаците за скъпи престижни проекти, които не водят до никаква полза за дънакопаците в Гърция, Испания или Португалия, например. В тези страни има тотален опадък поради този лут проект, който се нарича Евро. Смятате ли, че Европейския съюз трябва да използва един свят на фантазии, за да се сравнява и съревновава с американците? Използвате програми като Галилео, като Коперник, а в същото време вие си пълните джобовете, а обикновените хора, които плащат данъци, трябва да затягат коланите. Ще спрете ли тази абсурдна кампания, тази глупава приказка, която се основава на харченето на пари на дънакоплаците. Мисля, че европейската бюрокрация може да се справи много по-добре, като помага на гражданите, вместо да е, се грижи е, сама за себе си. Е, всъщност като номиниран за комисар трябва да отговарям и на тези въпроси, нали така? Е, тук а, е, имаме право да изказваме своето мнение и аз мога да кажа много по този въпрос. От това, което вече казах, вероятно сте разбрал, че не съм а, е, съгласен с а, вашето описание на европейската космическа политика и не съм съгласен с вашето виждане за това как се харчат европейски средства. Обеден съм, че Европа има нужда от космическа програма, имаме нужда от независимост, от автономия, трябва да имаме независим достъп до космоса и тук не става въпрос само за престиж. Всъщност престижа тук няма нищо общо. Имаме нужда от такъв достъп за целите на високотехнологичната индустрия, за целите на справянето с задръстванията в градовете, за банковата индустрия. Сигурен съм, че ако попитате вашите колеги в лондонското Сити, те ще ви кажат колко са важни атомните часовници за транзакциите. Така че мисля, че не трябва да разчитаме само на една система, дори тя да е много добра. Ние работим в сътрудничество с GPS. Мисля, че Европа е достатъчно озряла, обаче да развие своя собствена система, която се подкрепа от нашите американски партньори. Освен това, благодаря. Давам думата на Клаудия Шмидт. Нека само да кажа нещо преди да започнете. Така стигаме до края на въпросите, задавани от комисията ИТРЕ. Благодаря на председателя на членовете на тази комисия Клаудия Шмидт. Allerdings gibt es zum jetzigen Zeitpunkt. Е единно европейско пространство значи единно, единен шосеен транспорт, но същевременно съществуват още 23 системи за заплащане по пътищата. И има все повече и повече е, тен, тенденция в различните държави членки да ренационализират пътищата. Но ако искаме да имаме наистина европейски е, мрежи, то трябва да създадем една единна система за заплащане на такси по магистралите. Смятате ли, че това е подходящо? Смятате ли, че ще е, работите по това и ще се срещнете ли с министра на транспорта на Германия и какво ще му кажете по този повод? Благодаря. В Европа наистина имаме известни проблеми. Много сме добри, когато трябва да строиме инфраструктура, но а, когато става дума за поддържането, никакви ни няма. Така че е необходимо да привличаме допълнителни инвестиции за поддържането. Така че аз мисля, че а, тенденцията към интернет интернализиране на външните разходи, доказва, колко е важно да има една интегрирана система и в крайна сметка ползвателя, потребителя да плаща за точно за това, което получава, това, което използва. Когато прекосявате Европа с кола, ще трябва да си купите винетки от една и друга страна и в края на пътуването просто няма да можете да видите, да, да имате видимост пред предното стъкло от много винетки. А, така че аз мисля, че е, системата, свързана с заплащане на разстояние на километър, е много по-справедлива, отколкото е, заплащането за, да речем, от един е, определен срок. господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, първият ми въпрос е следният. Разполагаме с инструмент Connecting Europe, който би трябвало да осигури инвестиции в ТНТ. Как ще гарантирате баланс между използването на железопътната пътния и на шосения транспорт. Този баланс не съществува в много държави членки. Говорихте за инфраструктура, но каква е вашата позиция за проектните облигации? и може би използването на частен капитал за проекти по ТНТ. Господин кандидат комисар, всички ние имаме нужда от комисар, който да бъде европейски министр на транспорта а не а, просто а, човек, а, който, картограф, който прави европейски национални карти. Имаме, освен това, нашите а, превозвачи страдат от а, руското ембарко. Ще говорите ли за компенсация за транспортния сектор? Е, ще повдигнете ли тези въпроси в разговорите с комисията и Русия? Франция въведе някои правила за времето за почивка. И накрая последен коментар. Много ми харесва вашето си ви. Благодаря. Що се отнася до първия въпрос за баланс между тен, мрежата ТНТ и проектите по нея, мисля, че ние вече постигнахме съгласие в парламента. Трябва да има списък на проектите, как да се раздели финансирането. 10% от, финансирането Connecting Europe трябва да бъде насочено към така наречените липсващи връзки. Така че вместо механичен набор от национални системи, да имаме една единна европейска система. Това ще бъде важно съображение при подбора на проекти за финансиране. Що се отнася до проектните облигации, ако трябва да бъда пределно откровен, като все, тъй като все още съм член на комисията Барозо 2, мисля, че трябва да преосмислим проекта и трябва да намерим други новаторски възможности и да видим как да привлечем повече частни инвестиции в разработването на инвестиции. Що се отнася до руското ембарго, очевидно това е въпрос, който трябва да се обсъжда в новия, новия колегиум. И ако ме утвърдите, аз ще повдигам този въпрос във всички контакти с руските партньори. Андро, дали е следващия? Благодаря. Господин Шевчович, един от девете транспортни коридора е коридора Рейн-Дунав. Това е един от най-важните транспортни коридори в посока запад-исток. Значи Рейн, Майн, през река Дунав до Черно море. Знаете, че работим за насърчаването на мобилността в вътрешните водни пътища на Съюза. Те обаче са важни не само за държавите членки, но и за други страни асоциирани към Съюза, като Сърбия, Молдавия, Украина, Босна и Херцеговина. Уважаеми господин номиниран за комисар, как ще гарантирате, че тези страни, които не са в Европейския съюз, но са на река Дунав, ще се ползват от необходимите проекти в тези вътрешни водни пътища. Благодаря за този въпрос. Прав сте. Коридора Рейн-Дунав ще бъде изключително важен. Благодаря ви и за въпроса, свързан с страни като Сърбия, Молдова, Босна и Херцеговина. Много се зарадвах, когато видях как реагираха тези страни на Дунавската стратегия. Това е нов подход, това е една от първите макростратегии, които бяха създадени. Всъщност, мисля, че чара на макростратегиите се крие в това, че комисията използва цялостен подход не само в държавите членки. Благодарение на този подход се постига ефекта на, на синергията. Има проекти, съответно, които са по-добре интегрирани и допринасят повече на европейско ниво. Това е подхода, който ще следвам и в този конкретен случай. Пределно ясно е, че основният ни приоритет е напредък и на по-късен етап завършването на трансевропейската мрежа. Знаем обаче, че тези коридори не спират на границите на Европейския съюз и ето защо трябва да продължим тези коридори в съседните страни. За европейските граждани и компании ще е много по-добре да разпространяват своите стандарти, познания и законодателство в нашите съседни страни, защото това е добре и за гражданите, и за нашите отношения. Госпожа Вики Майер. Благодаря, господин председател. Имам три въпроса. Първо. Фиаското свързано с Сезар предишния от предишния месец. Какви ще бъдат последиците след неуспешното изстрелване на спътника и по какъв начин ще предотвратите за бъдеще подобен провал и разхищение парите на бенекоплаците? Как ще намалите бюрокрацията в транспортния център? и е как ще реагирате на жълт картон, ако ви бъде показан такъв от Европейския парламент. Благодаря, госпожо. Колкото провала с е, изстрелването на спътник през август това наистина е един сложен процес. Много бяхме разочаровани от провала на това начинание. Първоначалните изследвания, разследвания по-скоро, показват, че спътниците ни са много добри, че тези, които са в орбита, функционират отлично но че е имало някакъв проблем с най- крайната част на устройството за изстрелване. В момента се е, извършва разследване, да се разбере какви са причините и по какъв начин да избегнем такъв пробал за бъдеще. Разбира се не можем да продължим сега с това, тъй като, както правилно казахте, разходват се много пари да на данекоплаците и ние сме длъжни да предотвратим подобен провал за бъдеще. Така че, а, знаете, че Ариан може да а, е носител на не един, а четири спътника и аз смятам, че ако използваме а, Ариана 5, ще компенсираме на практика а, закъснението а, от. А, от което страда в момента Галилео. Колкото до бюрокрацията, аз смятам, че, че е необходимо да прекратиме с тази бюрокрация. Ще използваме всички а, правила и мерки по програмата РЕФИТ, за да видим е, кои правила да опростим, а колкото до жълтият картон ще уважа всякаква реакция от страна на Европейския парламент следващия. Благодаря, господин председател. Господин Шефчович, ето тук съм. Благодаря ви за отговорите. Трябва да кажа, че Искам да се позова на писмените ви отговори за устойчивия транспорт. Те са малко общи а, и така. Нека да поговорим за устойчивия транспорт. Два конкретни въпроса. Първо, в пакета 2030 за климат и енергетика за транспорт не се казва нищо, а в бялата книга се казва пределно ясно, че имаме конкретни инструменти през 2000, до 2030 година. Как ще работите с стандартите CO2 и качеството на горивата след 22? Втория въпрос е за авиацията. Знаем, че и, и КАО трябва да даде резултати за глобалния пазар. Но вие какво ще направите? Ако обаче оставим всичко на ИКАО, нищо няма да стане. Благодаря ви е, за помощта да стана по-конкретен. Що се отнася до периода след 2020 година? целите за биогоривата. Вие сте експерт по тези въпроси и знаете, че резултатите от първото поколение биогорива не са много насърчаващи. Така че трябва да работим повече с альтернативни горива, с нови технологии, които започват да се развиват. Може би ще са се развили до 2020 година. Що се отнася до градския транспорт, с който можем да се борим срещу замърсяването в градовете, аз ще подкрепям въвеждането на нови технологии, на нов вид транспорт, който е чист, който използва чисти горива, който е, се задвижва с чисти нови технологии и е интермодален е, и, и е и стимулира хората да оставят колите си у дома. По този начин ще намалим замърсяването и задръстванията по улиците. Ето, това е моят отговор на първия ви въпрос. Що се отнася до ИКАО въпросът, ситуацията на Европейския съюз и на комисията е сложна, тъй като ние сме все още наблюдатели, така че ние все още разчитаме на сътрудничеството с държавите членки и координацията на политиката и позициите на държавите членки по отношение на процесите на взимане на решение в ИКАО. Така че аз ще използвам всичките си контакти с европейските министри на транспорта, така че позицията на Европа в ИКАО да бъде добре координирана и да е насочена към изпълнение на нашите цели. Благодаря. Един въпрос на холандски относно шосейния транспорт. За да се гарантира лоялната конкуренция в сектора на транспорта, е много важно изпълнението на законодателството да не се възлага в твърде голяма степен на държавите членки. През последните няколко месеца станахме свидетели на недостатъци в това отношение, особено когато става дума за промяната на времето за почивка. Какво смятате по този въпрос? В Франция, например, времето в кабината на камиона няма да се счита за време за почивка и ще има големи глоби от порядъка на 30 000 евро. В други страни обаче почивката в е, кабината се приема като почивка. Какво ще направите, за да се приложи законодателството така, че да работи то по един и същи начин във всички държави членки. И, както каза и господин Рике, какво ще правим по отношение на каботажа и е, легализацията? Благодаря за този въпрос. Първо, трябва да кажа, че всички въпроси, които повдигнахте, само доказват онова, което аз вече казах а именно, че по отношение на шосейния транспорт трябва да се направи цялостен анализ на настоящото положение, на съществуващото законодателство и съответно трябва да се направят някои неща. Първо, да се внесе яснота, на второ място да се внесе простота и на трето място да включим социалните партньори в разговорите за оптимизацията. Трябва да работим с тях, за да получим уверение, че ще бъдат зачитани социалните права в шосения транспорт и че ще имаме обща платформа за действие. И след като създадем правилата, трябва да ги приложим на практика. Когато става въпрос за практиката във Франция, която споменахте, трябва да ви кажа, че същото въжи и за Белгия. в законодателството не съм виждал ограничение, според което не може да почиваш в кабината на превозното средство. Сега, като че ли правим прибързано заключение, можем да поискаме пояснения от Франция и Белгия в рамките на така наречения ЕС пилот – трябва да се опитаме да решим проблемите тогава, когато законодателството не се прилага както трябва. Ще повдигнем този въпрос с френските и белгийските власти и се надявам, че ще намерим решение, което няма да дискриминира никого и ще зачита съществуващото европейско законодателство. Следващия оратор, господин Козма Золотовски. Шановни пани комисажу. Благодаря, господин председател. Имам следния въпрос, свързан с строеж на пътища. В моята страна се строят много пътища и бяха построени много пътища, но така са построени, че всъщност те не са свързани помежду си. Също времено има магистрали, които са недовършени, с недовършени участъци. защото с един проект, който не е завършен 100%, той не е изцяло оперативен. Така че пътищата се строят участък по, по участък и, както казах, един една магистрала или един път, който не е завършен, в крайна сметка не свързва достатъчно функционално точка А с точка Б. Да, това е проблем в Полша, но боя се, че се сблъскваме с подобен проблем в, и в други държави и членки. Много често Проблемите проистичат от обществените поръчки, които се успорват или забавянето на екологичните, на увоз за дадени за реализацията на, на съответни проекти. Но вие сте прав. В момента се опитваме да създадем един механизъм, който да свързва цяла Европа за да се избегнат а, прекъсванията на възможността да се предвижва а, хората, примерно, когато а, магистрала или железопътна линия не е свързана с друг вид транспорт, така че това води до много големи загуби, финансови загуби. Така че вие сте прав, че трябва да насочим вниманието си към цялостното завършване на проектите в региона, защото само тогава а, гражданите ще усетат наистина подобрение на а, нещата в а, близост до тях. Т.е. да видят по-добър транспорт в града си, в региона си и така нататък. Мисля, че наистина трябва да продължиме много тясно сътрудничество с Генерална дирекция Риджо и другите, за да работим по проектите. Изабела Демонти. Е, благодаря. Няколко думи за каботажа. Във вашите встъпителни думи казахте, че това е полезна система, за да няма празни камиони. Заедно с това на местно ниво е, може би трябва да се актуализира нормативната база. Смятате ли, че, полез, че, че ще се намесите и ще предприемете дейности. Смятате ли, че това е полезен инструмент, за да се решат проблемите? Благодаря. Благодаря. Аз смятам, че това е въпрос, който трябва да се реши. Председателят на комисията любезно разказа, че често шофьорите на е, камиони предпочитат е, да се обаждат на полицията, която да ги спира и да ги глобява, защото шефовете им ги натиска да работят още и още, а те се превръщат в опасност. И така, те предпочитат е, полицията да ги спира, да ги, за да могат да си починат. Така че, ако искаме да изясним правилата, мисля, че трябва да се е, създаде култура на коректност. Шофьорите и шефовете да спазват правилата, да спазват е, ограниченията, предвидени в законодателството. Заедно с това, що се отнася до каботажа, разбирам, че това е деликатен въпрос – който се възприема от гражданите е, като част от е, социалния дъмпинг, въпреки факта, че само 2% от е, товарите по пътищата се превозват за съответствие с каботажната система. Да, въпросът трябва да се обсъжда поради социални проблеми, но също така и защото ако каботажът се използва само за да пренася по обратния маршрут товари и спира на три пъти, това обяснява защо има празни, защо една четвърт от камионите пътища са празни. Аз смятам, че въпросите трябва да се разглеждат комплексно и да се излезе с просто правило, което да е просто и да гарантира, че се отнасяме отговорно към околната си среда и приемаме лесно разбираеми и приложими правила. Благодаря. Масимилиано Салиния е следващия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Шевчович. В началото говорихте за системата за управление на железопътния трафик в Европа или ERTMS. Тази система трябваше да бъде унифициращ фактор за европейските железници и да улесни оперативната съвместимост между границите. Само, че имаме технически предизвикателства, които все още съществуват свързани с спецификациите на тази мрежа ERTMS. Имам два въпроса. Първия. Бихте ли подкрепили допълнителни стъпки, които ще доведат до стабилизацията на тази система и до нейното разгръщане? На второ място, ще гарантирате ли, че Европейската железопътна агенция ще носи отговорност за оборудването и за самите релси. Благодаря. Мисля, че посочихте много правилно един въпрос много важен за бъдещето на европейската железопътна индустрия. Системата ERTMS се счита за изключително модерна, най-модерната система за сигнализация, която е била създавана някога и ако тя се разположи, ще имаме повече влакове, което ще означава повече пътници, повече работа и економическа дейност, по-голяма безопасност. Системата е развита вече, но все още липсва бързото разгръщане. Ето защо би било добре да имаме менеджер по разгръщането на системата, и тя трябва да се развие на основните железопътни коридори, там където има най-голяма нужда от нея. Защото много често нещо подобно е необходимо, когато преминаваме от една страна в друга страна. Знаете, че в Европа сме имали трагични инциденти, е, някои от тях се случиха през последните години и много от тях можеха да бъдат предотвратени, ако имаше такава система. Европейската железопътна агенция трябва да отговаря за подвижния състав, за самите железопътни линии и за това, че системата ще се разположи по правилния начин и освен това бих отишъл още по-далеч. Аз бих дал на Железопътната агенция и правомощи относно техническите характеристики на подвижния състав. Господин Лундгрен, благодаря. Нека да кажа, че много се радвам, че сте работил и с ръцете си. Прикамвам ви да не забравяте какво означава това. Да имате малка заплата. Ще разберете какъв е живота на обикновените хора. 30 години съм бил шофьор на камион, 10 години от а, тях в международен план. Между другото, в миналото нямаше проблем. Никога не сме карали празни автомобили. Ако приемем каботажа, обаче ще отворим вратата за лошите момчета, ще има печалба за едни, а много други ще бъдат поробени. Между другото, в бранша се появяват цифрови паспорти, шофьорски книжки и лични карти от някои страни. Отново казвам, за 400 евро и може да се купят 3 наведнъж. И това може да стане 24 часа в денонощието. Няма полиция, която да може да спре нещо подобно. И това ме притеснява. Защо няма контролни органи тук? няма ли някакъв контрол по отношение на трафика, който пресича границите? Аз мисля, че трябва да има регистрация в един списък и местната полиция да може да проверява дали ти си регистриран като шофьор или не. Освен това, полицията трябва да може да проверява дали става въпрос за законна шофьорска книжка или за фалшива шофьорска книжка. Това не беше въпрос, казва председателя. Е, всъщност е, знам е, какво искаше да каже уважаемия депутат. Обеден съм, че не сте искал да кажете онова, което намекнахте. Работата на шофьорите на ЦИР е много тежка и едва ли те могат да бъдат определени като лоши момчета, тези, които участват в процеса на каботаж. Тези хора просто не искат да карат празни камиони. Когато става въпрос за злоупотреби с системата, естествено, че трябва да се справим с проблемите. Въпросът е какво можем да направим на европейско ниво. Вече казах няколко пъти, че съм готов да упростя правилата, само че изпълнението на правилата го възлагаме на националните органи, защото те са тези, които трябва да го направят. Джил Еванс. Благодаря. Исках да попитам за области за специални зони, инвестициите, примерно в, по бреговете. Аз съм представител от Уелс, там няма коридори транс, по трансевропейските коридори не са раз, в а, моят регион, но ние се нуждаеме страшно много от а, средства за финансиране на а, свързването на региона с останалите част. Така че как, как ще подсигурите е, средства да бъдат отпуснати за региони, които са с труден достъп, но които искат и могат да, раз, да развият туризъм и се нуждават от тези средства. Благодаря, госпожо Еван. Това наистина е един труден въпрос. Аз разбирам какво искате да кажете и е, факт е, че транспорт е от основно значение за интегриране на градовете в региона за включване на даден регион в един по-широк, в едно по-широко пространство. За съжаление обаче, ние не разполагаме с бюджет, който ни позволява да а, посрещнеме абсолютно всички разходи. Сега средствата са а, насочени предимно към трансевропейските мрежи защото те са много важни и трябва да ги завършиме, за да не забавяме економическото развитие на Европа. Но тук вие споменахте вашия регион, Уелс. след като региона не е в е, списъка на ТЕНТ. Е, трудно ще намериме средства за финансиране на е, транспортните, транспортната инфраструктура, тъй като, както казах, средствата са насочени към приоритетите на ТЕНТ. Комисарио Дезиньято, лей прима на ha trovato il Най-напред нямахте възможност да отговорите на един въпрос Карима Дели – за ту линията ТЖВ Торино Лион. Според мен това е скандален случай на разхищение на обществени средства. Сегашната комисия през март 2300 година реши да съкрати с една трета съфинансирането за тази дейност. Съфинансиране решено през 2008 година. Разходите междувременно се повишиха финансовото, финансовото положение във Франция и Италия съвсем не се подобри. И има съмнение за финансовата устойчивост, за екологичните аспекти на втория а, железопътен тунел. Питам дали не е възможно да се подложи целият проект на нов прецизен анализ за ползата и цената на проекта и този анализ да се повери на независима организация преди да започнат да се отпускат нови средства, което може да се окаже абсолютно излишно за мобилността в Европа. Благодаря за този въпрос. Това е един от въпросите, който се обсъжда много активно в Италия, в Франция, но също така и в Европейския парламент. И тук трябва да кажа, че проектът е одобрен. Според мен това е европейски закон и аз съм длъжен да се съобразявам с него. Мога да обещая, че всички аспекти, свързани с изграждането на този проект, ще спазват и други части на европейското законодателство, например допитването до гражданите, спазването на всички екологични норми, всички елементи, които са част от процеса на взимане на решение, преди да бъде утвърден този проект, ще трябва да бъдат в съответствие с европейските закони. Разбирате, че ако започнем а, да разглеждаме едно, един по един проекте в Тенти, ще отворим е, котията на Пандора. Според мен е важно това, което е прието от съвета, от парламента и сега нека да се сроточим върху етапа изпълнение, е, за да се е, спазят всички аспекти на европейското право. Благодаря. Павел Теличка има думата. Добър вечер, господин комисар. Пълна подкрепа изказвам за принципа използвай или загуби. Винаги съм подкрепял този принцип относно изпълнението. Имаш въпрос относно Германия. Уместен въпрос. Въпрос ако говорим за 50-те години на миналия век, тогава нямахме взаимни връзки и сега ги нямаме. Не разбрах обаче какво имате предвид, когато казахте, че ще започнете отново дебат за интернализацията на външните разходи? Внесете малко светлина тук. На следващото място недискриминацията. Знаем, че изказванията, които се правят в Германия, просто оправдават компенсациите. Нямам проблем с това, което се казва, но не може да има компенсации, защото това изкривява пазар. И още нещо, когато говорихте за законодателство, е, мога да ви дам една препоръка. Когато правим е, препоръка за законодателство, за увеличаване на административната тежест, винаги има и контрапредложение за намаляване. Е, това е нещо изключително важно за намаляване на, на бюрокрацията, което пък е важно за нашата економика. Господин Шевчович, е, благодаря. Убеден съм, че ако ми окажете е, подкрепа, ще следите отблизо дали спазвам принципа използвай или загуби. И ще бъда стриктен в това отношение, защото финансовите средства не са кой знае колко. А, имаме много проекти в дневния си ред, така че ние просто ще трябва да убедим държавите членки или да използват финансите на време, или да ги загубят. Аз естествено ще положа всички усилия за изпълнението на тези правила. По отношение на случая Маут в Германия. Много се радвам, че в Германия сега започва подобен дебат, а именно как да се интернализират външните разходи, защото Германия е една от страните с първокласна инфраструктура. Но дори в такава страна виждаме, че някои мостове се затварят, някои магистрали не се поддържат както трябва и много се радвам, че започна този дебат относно това как и в а, Германия могат да се интернализират а, външните разходи, що се отнася до използването на инфраструктурата. За мен има няколко принципа, които са много важни. Първо, замърсителя плаща и на второ място забрана за дискриминация. И пределно ясен ще бъда. Трябва естествено да вида законодателството, което ще се приеме в Германия, което ще се предложи там, но тези принципи ще ги следвам. Господин Роберт Зиле. Господин Севкович, искам само да кажа, че е е така трудно да говоря след Теличка, който дълги години беше координатор по Балтийския проект. Ни, знаете, че в е, ЕКАРЕ имаме много британски консерватори. Знаете, че те в момента провеждат своята конференция и тях ги няма. Така. Много държави членки се провалиха при въвеждането на функционалните въздушни блокове. Така че какво ще, какво ще направите, за да може а, е, да се а, е, ускори въвеждането и функционирането на тези блокове? Много лесен въпрос. Читам. обаче, който иска европейското въздухоплавателна индустрия да се развива за бъдеще, е, въздухоплаването в Европа да се развива, е разочарован от това, че девете функционални блока не можаха да влезат в е, функция. Разбира се, те не са най-съвършеното решение, но ще позволят да се скъсат маршрутите, да се пести време, да се намалят емисиите и да се спестат 5 милиарда евро годишно. Наистина напредъка е бавен, много сме разочаровани от това, така че моето предложение е да използваме повече критерии, свързани с резултатността. Да, примерно да отчитаме а, намалението на разстоянието, а, намалението на емисиите и мисля, че ако направиме подобно сравнение, е, ще си дадем сметка кое е по-доброто, колко пари ще бъдат е, спестени в един и в другия случай. А, мисля, че след като системата не беше разгърната нормално и ефективно, мисля, че няма да има никакви, да бъдеще никакъв избор, освен да се наложат а, наказания и санкции. Благодаря, господин председател, благодаря господин Шефчович. Като заместник председател на тази комисия и представител на групата на социалистите и демократите, искам да кажа, че след почти 3-часово маратонно изслушване, е, винаги сме знаели, че сте чудесен дипломат, виждаме го в CV-то ви, но виждаме, че сте и много добре подготвен по въпросите на транспорта. Вие, е, у вас се е, усеща ентусиазъм към работата. Имах много въпроси, вече отговорихте. Седнете, отпуснете се и забравете за транспорта. Кажете ми следното. През следващите години, като съсед от Централна и Източна Европа, с вашата история и професионален път, как ще изглежда бъдещето за Европа, за транспорта, за нашата комисия. Какво можем да направим, за да помогнем в най-голяма степен на Европа? Благодаря ви много за тези философски въпроси. Както знаете, аз съм по природа оптимист и за това вярвам, че бъдещето е хубаво. И през последните пет години Европа премина през много труден период. Много трудности имаше. Често бяхме пред разпад в интеграцията. Но сега с председателя си говорихме къде бяхме преди 25 години, къде сме днес. Е, развитието е историческо, напредъка е исторически пет години криза и все още не сме наясно с това колко Европа се е променила. Е, не, трябва да го оценим. Аз, като човек роден в Братислава, като тинейджър, никога не съм си мислил, че ще мога да, да премина завесата и да отида в е, Австрия. Това беше чудо. Хубавото е, че за нашите деца това е нещо нормално. Какво толкова? Няма граници, разбира се. Няма граничен контрол. Така и така трябва да бъде. Мисля, че ние трябва да направим същото в транспорта. Комисията има много мотивация. И освен това има много експерти, които е, на които целият професионален път е минал в транспортния сектор. Знам, че сте проевропейци, знам, че много държите на единно европейско пространство, където да няма а, пречки, бариери, проверки, просто една Европа за транспорт. Kommt aber trotzdem noch die letzte Frage. Въпреки всичко има още един въпрос. Въпреки, че аплодирахте, госпожа Елжбиета Лукашевска. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря по същество. Има един въпрос, на който комисаря не отговори подробно. Как според вас се развива каботажа в наши дни? какво трябва да се направи, за да се разрасне пазара, как може да използваме в пълна степен потенциала на пазара, как можем да приложим на практика правилата написани от комисията. Смятате ли, че Европейската комисия следва да намери възможности за подкрепа за онези компании, които загубиха много възможности в източна Европа и в Русия поради забраната за внос на хранителни продукти. Благодаря. Благодаря. Както вече казах, въпроса за каботажа е изключително щекотлив не на последно място от социална гледна точка и това обяснява защо само 2% от каргото се превозва чрез каботаж. Трябва да поясним правилата, да ги опростим. Това ще създаде усещане за социална сигурност у водачите. Трябва да се подобри прилагането на правилата в национален план, затова носят отговорност националните власти. Мисля, че можем по-добре да използваме новите технологии. Например, за да установим дали правилата се спазват. Говоря за цифрови техографии и за други нови технологии, които ще бъдат развити благодарение на новите спътникови системи вярвам, че веднъж е, станала номер едно в сферата на логистиката, Европа може да използва този опит е, да подпомогне е, държавите членки при планиране на транспорта на товари, при интегриране на логистичните дейности. Ние изграждаме в момента европейска област на интермодалност. Много различни видове транспорт, взаимно свързани и работещи като часовников механизъм. Не трябва камионите да пътуват празни, това е ясно. По отношение на положението с Русия и забраната, това положение не може да продължава. Следващата комисия ще положи много усилия да намери решение е, да се опита да се помири с е, руските е, власти, защото нашия транспорт не може да страда поради напрежението в отношенията с Русия. Имахме 38 въпроса и сега номинирания за комисар ще получи още 5 минути, за да произнесе заключителните си слова. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да ви благодаря, да благодаря на всички уважаеми депутати за въпросите, защото това доказва още веднъж, че и комисията Тран и ИТРЕ са много професионално, експертно работещи, когато става дума за професионализъм или откликване на а, загрижеността на нашите граждани. Много от вас са работили в миналото, в областта на транспорта, бивши министри или в комисията. Всички вие сте много активни членове на парламента, които отлично познавате този отрасъл. Мисля, че това е в полза за европейските граждани, защото следващите пет години ще бъдат от ключово значение за свързването на Европа и развиването на космическото пространство. Господин Лухев каза как виждам бъдещето на Европа и на транспорта в Европа. Мога да ви кажа, че след пет години Европейската комисия ще трябва да отговори на въпроса успяхме ли да създадем растеж, успяхме ли да създадем нови работни места, успяхме ли да подготвим Европа за е, тежката конкуренция в глобализирания свят и направихме ли всичко това, прилагайки европейските критерии, т.е. запазвайки социалните норми, спазвайки екологичните стандарти. Да, няма, няма ле, въпроси, на които да се намерят лесни отговори, защото всеки европейски гражданин ще отговори сам на тези въпроси, но Смятам, че разполагаме с, всички инструменти да постигнем заложените цели и чрез съвместни усилия можем наистина да променим нещата. Знаете, че тези, които ме познават, знаете, че аз съм привърженик на широко сътрудничество с Европейския парламент и с всички институции. работил съм през последните години в тясно сътрудничество с председателския съвет АВКО и бих искал същия дух да продължи и да бъде в центъра на сътрудничеството ни в бъдеще. Изправени се сме пред огромни предизвикателства, но аз вярвам в Европа, вярвам, че им разполагаме с потенциала да постигнем целите, така че се надявам и бих искал да мога да работя и за бъдеще с вас. Благодаря ви. Ja, mit diesem С това изявление приключихме изслушването. Благодаря на всички колеги, на всички депутати за интелигентните им въпроси, които обхванаха целия, цялата област на транспорта и космическото пространство. Благодаря, разбира се, и на кандидат комисаря господин Шевчович за неговите отговори координаторите и заместник-председателите да имат предвид, че утре в 9.30 в АС51Г2 ще се проведе заседание при закрити врата, на което ще се направи оценка. И накрая благодаря на преводачите за отличната им работа и за търпението. Благодаря.